господин Хил. Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, когато избрани за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ме натовари с този ресор, той най-любезно отбеляза, че говоря езика на Шекспир. Ще се постарая да се изказвам ясно народния си език, но преди всичко бих искал на езика на Молиер, или поне до най-близкото, което мога да се доближа до езика на Молиер, да ви благодаря за честа, която ми оказахте с поканата си. Бих искал също така да ви благодаря за времето, което мнозина от вас ми отделиха още преди изслушването. Днес бих искал да отговоря на три основни въпроса. Първо, защо искам тази работа? На второ място, какъв е опита ми? И на трето място, как ще подходя към задачата си. Една задача, която е от съществено значение за създаването на работни места и економически растеж и по този начин толкова важна за европейските граждани. Защо искам да взема този пост? Защото искам да изиграя своята роля в намирането на отговор на двете основни предизвикателства, под които сме изправени. Предизвикателството за възвръщане на доверието в Европа сред нашите граждани и предизвикателството да върнем работните места и економически растеж в нашата економика. И лично аз искам да взема този пост, тъй, тъй като искам Великобритания да бъде успешна част от Европейския съюз. Това е значение и за Великобритания, и за Европейския съюз. Поколението на моите родители позна войната. Моето собствено поколение познаваше историята на една разделена Европа, живееща в постоянна заплаха от ядрено бедствие. А след падането на жлъзната завеса, към кого се обърнаха новите европейски демокрации? Те се обърнаха към Европейския съюз и ние с пълно право откликнахме на тяхната молба. Така че да, аз искам да работя за общото европейският интерес и искам моята страна да остане част от съюза, който обединява 500 милиона души с общи ценности, хора, които работят заедно, живеят заедно и се изправят заедно пред световните предизвикателства а, с какво ще допринеса аз за поста, ако бъда одобрен за него? Аз съм син на древен предприемач и учителка. Имам опит в а, правителството на Обединеното кралство. Започнах като съветник на Кенет Кларк и Джон Мейджер през 80-те и 90-те години. След това създадох собствената си компания и знам колко трудно е това предизвикателство в една конкурентно способна среда. Напуснах тази си кариера пред 4 години и станах министър в британското правителство. Междувременно продадох всички свои акции. Не съм акционер, не съм член на никакви изпълнителни съвети и съответно няма никакъв конфликт на интереси. През 2010 година станах министр на образованието и имах за задача да, гарантира да осъществя най-важните реформи в областта на образованието за цяло на поколение. След това станах член на британският кабинет по време на коалицията бях изпратен в Камерата на лордовете. Камерата на лордовете играе важна роля в законодателният процес в Обединеното кралство. Нито една партия в парламента няма мнозинство. Най-голямата партия им разполага с едва 28% от гласовете. И единственият начин за постигане на напредък е чрез консенсус и работа с всички политически партии. И така успях да постигна сложна реформа в подобна политическа среда. Имам богат опит при постигането на консенсуси и разбирам нуждата от работни места и економически растеж от чисто практическа гледна точка. Какъв ще го подхода ми към много важният ресурс, с който ме натовари Жан-Клод Юнкер? Ще работя съвместно с Юрий Катайнен, Валдис Домбровски и Пьер Московиси, както и с останалите колеги комисията. Ще продължа да се основам на постигнатото от Мишел Барние и от вашата комисия, за да гарантираме, че имаме една добре регулирана финансова индустрия на услугите, която да благодетелства всички, а не само малцина. Постигнахме много за оздравяване на финансовата система по време на кризата и държа да отбележа достиженията на моят предшественик в това отношение. Най-важният, най-важният инструмент, разбира се, е банковият съюз, който се основава на единият правилник за всичките 28 държави членки. Моята задача сега е да завърши изграждането на този сложен пъзел за да постигнем заедно една стабилна банкова система, в която всички се нуждаем. Да, аз идвам от една държава, която не е част от банковият съюз, но кризата показа колко тясно взаимосвързани са 28-те 28 държави членки. Ето защо всички имаме нужда от един силен банков съюз и аз ще направя всичко възможно то да се превърне в водеща инициатива за Европейския съюз. Всички сме съгласни, че няма как да се върнем до положението преди началото на кризата. Не можем да се върнем към прекомерното поемане на риск, което имаше катастрофални последици за толкова много граждани. Не можем да се върнем отново към едно положение, при което банките бяха спасявани с парите на дънокоплаците. Но сме съгласни също така, че през следните години ще ни трябва нов стимул за създаване на работни места и економически растеж. Трябва да продължаваме да съблюдаваме за всички опасности, които могат да се появят в системата, но не бива и да очакваме създаването на толкова съществени е, нормативни рамки, както през последните 5 години, а няма и нужда. Но за това, ако се окаже, че не винаги сме намерили правилният баланс, винаги трябва да бъдем готови да направим съответните корекции. Може би някъде има пропуски, може би в други области трябва да улесним потоците на инвестиции. Това именно е предизвикателството в идеята за съюза на капиталови пазари как да увеличим инвестициите, в частност за малки и средни предприятия, като едновременно с това гарантираме ефективна регулация. В този общ подход съм си поставил четири основни пет основни приоритета. Първо, да се, първо изпълнението на вече постигнатото, а това само по себе си е много сериозна задача. В момента трябва да се приложат близо 4000 конкретни мерки в рамките на МИФИТ 2, на Банковия съюз, на способност 2 и директивата с капиталовите изисквания. Това ще бъде възможно само с тяхно сътрудничество с вас и съвета. На второ място да се справим с други съществени източници на риска, чрез свършването на важни преговори, като например преговорите за пазарни, за паричните пазарни фондове, критериите и структурните реформи. Също така имаме нужда и от устойчив механизъм за оздравяване за небанковите институции. трето място ще работя за последователното прилагане на международните норми и принципи и за премахване на пропуските, които представляват риск за финансовата стабилност. Ще работим в тясно сътрудничество с останалите страни от G20 и в частност ще търси задълбочено регулаторно сътрудничество с Съединените щати. На четвърто място ще работя по продължението за разработване на съюз съюз на капиталовите пазари. Това е проект, който обхваща всички 28 държави членки. Целта му е съвсем ясна. Да помогнем на капиталът, който в момента е замразен в Европейския съюз, да бъде деблокиран в помощ на европейските предприятия, в частност на малките и средни предприятия. Имаме нужда от увеличаване на, на възможностите ни за альтернативно финансиране по този начин да намалим зависимостта ни от банковото финансиране. И за целта ще започнем с анализ на проблема и на пречките, които съществуват в момента. вече сме наясно с някои от основните ни приоритети, като например висококачествена секюритизация, подпомагане на лесния достъп на МСП до информация за кредитният им статут и сключване на тенерчно споразумение за, Европе... за фонд за дългосрочни европейски инвестиции. И на пето място да видим как е, вътрешният пазар може пряко да облагодетелства гражданите. През последните пет години се съсредоточихме върху големи структурни и институционални реформи. Надявам се през следните пет години да можем да насочим усилията си към изграждането на един отворен, устойчив и сигурен пазар на дребно. Знам, че редица сред вас много държат на защитата на потребителите и могат да ви уверя, че можете да качете на моята подкрепа в това отношение. В тази насока ще работим за гарантиране на сигурни и безопасни електронни плащания, които да улеснят онлайн търговията са потребителите, но при гарантиране на безопасни и добре регулирани плащания. От ключово значение във всяко едно отношение е прозрачността. Тя е жизненно важна за финансовите институции. трябва да са наясно какви са рисковете, които поемат и да могат да ги обяснят на своите потребители. Същото въжи и за надзорните органи те трябва да разполагат с необходимата прозрачност, за да могат да възстановят доверието. И накрая, как ще работя съвместно с вас, ако бъда одобрен за поста? Още веднъж първостепенно значение за мен ще има прозрачността. Аз ще работя от, по отворен начин с вашата комисия през цялото време и отворено ще ви осведомявам за всичките си срещи и преговори. Никога не съм смятал, че политика може да се осъществява в среда на вакуум. Ще продължавам да, да следвам опита на предшественика си за предоставяне на информация за външните ни срещи, както ще правят и моите служители. Смятам, че това е много важно, за да се постигнат добри отношения с вашата комисия. Преди няколко дни в Страсбург вечерях с Мишел Барния и поисках негови съвети. Той ми даде много полезни насоки, но преди всичко ми даде един важен съвет. Никога не забравяй колко важна, важни са отношенията ти с парламента. Послушах съвета му и смятам да го последвам. Знам, че избраният за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ме натовари с огромна, ме натовари с огромна отговорност, като ми предостави този ресор ако бъде одобрен за поста, ще бъде европейски комисар, който ще защитава общи интереси. Европейски комисар, който ще работи в услуга на всичките 28 държави членки. И ще бъде един европейски комисар, който никога не забравя, че е подотчетен на пряко избраните членове на този парламент. Благодаря ви.